автор на доклада. Благодаря ви. Добро утро, госпожо председател, господин комисар, представители на съвета. При този въпрос става въпрос за следното. 2007 година комисията предложи концепция с цел развитието на технологии, които да намалят емисия на въглероден двуокис мерки бяха предложени в, рамката, в рамките на биоенергията, на вятърната енергия, да има един алианс за научно-изследователска и развойна дейност, да има системи, които постоянно да усъвременяват технологиите на, за нисковъглеродни емисии. Въпроса за финансирането 886 милиона евро са предвидени в програмата за развитие на тези технологии, но това няма да е достатъчно. През 2009 година комисията във своето съобщение, свързано с нисковъглеродните технологии, почерта необходимостта за стимулирането на разработването на нисковъглеродни двуокис и 50 милиона трябва да бъдат добавени като средства. Европа трябва да се избави от своята независимост и да може да премине в посока намаляване на въглероден двуокис 6 милиарда евро трябва да бъдат доставени, които да допринесат за една пета от производството на електроенергия до 2020 година. Трябва да се използват и да се развиват слънчеви. Да се из... развият фотосоларни технологии трябва да се интегрират технологиите, свързани с възобновяемите източници на енергия 2 милиарда евро са предвидени за това. Освен възобновяемите източници енергии, 20 милиарда са предвидени за улавяне и съхраняване на въглероден двокис. Предвидени са и средства за развитието на атомната енергия. Комисията предложи, че публично-частните партньорства са най-добри инструмент за насърчаване развитието на такива технологии. И трябва да се раздели финансовия товар между двете страни. 70% публични средства, 30% частни средства в рамките на развитието на ядрената енергия. При проекти, които са с по-високи рискове, публичните средства трябва да играят по-съществена роля, за да може да се оптимира нивото на намеса. Трябва да се използват програмите в рамките на Европейския съюз. Разбира се, има и случаи, в които програмите са прекалено скъпи за държавите членки. Ето защо в този случай 80% от средствата ще са публични. И от това съобщение не става ясно откъде трябва да, да дойдат парите. Ще се необходим 75 до 80 милиарда евро. Ето защо ние в нашата комисия концентрирахме нашето внимание върху няколко въпроса, за да изясним някои неточности в тази област, свързани с финансирането. Още веднъж ще напомня въпросите. Как възнамерява съвета да определи приоритетите си за пътната карта 2010-2020, за да подкрепи финансирането на ниско въглеродни технологии? На второ място, как възнамерява съвета да представи допълнителни ресурси в бюджета? и как ще стане това в рамките на бюджета, като се има предвид, че Осмата рамкова програма няма да бъде влязла в сила по това време, защото тя почва от 2013 година. И не на последно място, може ли съвета да потвърди намерението си да приеме заключение по тази тема? също и въпросът свързан с улавен с въглероден двуокис. И така, няма да продължавам по-нататък. Благодаря ви. Благодаря, господин Ройл. Сега ще дам на министър Марин Орибе от името на съвета. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, дами и господа. Искам да започна като поставя акцент върху план на за върху стратегически енергиен план в основата на който са възобновяемите източници. Без този план не можем да постигнем целите за 2020 година и не можем да започнем прехода към нисковъглеродната економика през 2015 година. Много се радвам, че съвета и комисията имат съгласие по целите на плана и предоставените ресурси. Енергийният съвет ще приеме своите заключения на 12 март. Това ще бъде много важна основа за срещата на върха на 25 март, в дневния ред на който са включени промените в климата. Въпросът за финансиране се поставя с много голяма острота, само че не бива от сега да правим прогнози за това какво ще се случи през следващата финансова перспектива. Сега е време да преминем към е, оперативното изпълнение на инициативата Що се отнася до изследванията в енергетиката, трябва да се постараем обществените ресурси да бъдат мобилизирани и да създадат обществено-частни партньорства с частния сектор. Насърчаваме комисията да създаде една платформа, в която да влизат за всички заинтересовани страни и те да координират своите действия. По-нататък, имайки предвид необходимите ресурси и от частния, и от обществения сектор, е необходимо да подкрепим демонстрационните проекти. Необходимо е да се увеличат е, обществените разходи за тези изследвания. Четвъртото, което искам да спомена е, че държавите членки трябва да бъдат насърчавани да стимулират изпълнението на тази политика. Те следва да повишат финансирането за развитие на нисковъглеродните технологии. Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка работят за подобряване на финансирането на демонстрационните проекти в областта на високотехнологичната енергетика. Също така се търсят и други източници на финансиране. Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка търсят възможности за финансиране на големи демонстрационни проекти. За това смятаме, че комисията следва да се постарае да обедени ресурси от различни източници. Независимо от бюджетните ограничения, Европейският съвет ще излезе с положително решение, то ще се основава на компромис. Целта е да покаже значението, което се отдава на този план и необходимостта държавите членки да инвестират в нисковъглеродната технология. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Поточник. Благодаря почитаеми дами и господа евродепутати. Макар, че тук се явявам на мястото на колегата Отингер, за мен е голямо удоволствие да говоря днес с вас за бъдещето на нисковъглеродните технологии. Аз е, лично участвах при разработването на енергийния технологичен план на Европейския съюз по време на предишната комисия и считам, че тези технологии са една, един от кръгълните камъни на енергийните ни стратегии бъдеще. През 2008 година ние съвсем ясно заявихме своето предложение, като предложихме доста амбициозен план. Сега не бива да занижаваме целите, които сме си поставили. Вие сте ни задали днес три въпроса и искам да отговоря на всеки един от тях. Приоритетите ни 2010-2020 година и е стартирането на европейските индустриални инициативи. Тези шест инициативи наистина отговарят на нашите а, цели, свързани с, с, с съхранение и, изнето извинете, улавяне и съхранение на въглерода, с а, м, възобновими енергийни източници. Приоритизираме тези технологии, като въвеждаме а, интелигентни мрежи и интелигентни градове, въвеждайки тези технологии в а, съответните населени места. Вътре в тази инициатива комисията, заедно с заинтересованите страни, е разработила технологични пътни карти за периода 2010-2020 година. В тези карти се залагат конкретни цели, както и необходимите дейности за тяхното постигане. Тази година ще започнем да стартираме конкретните дейности а до година започват и интелигентните градове като инициатива. Следващия въпрос е свързан с адекватен, предвидим и устойчив бюджет за съответния финансов период, настоящия и този след 2014 година. В настоящия план за нисковъглеродните технологии сме заложили 8 милиарда годишно. Около 3 милиарда по настоящем ежегодно се инвестират в Европейския съюз, което означава, че още 50 са необходими за периода 2010-2020. да се намерят а, тези средства ще бъде един от основните въпроси, които ще обсъждат институциите. Трябва да видим а, къде е най-ефективно и ефикасно можем да инвестираме, да няма дублиране на усилията и съответно да имаме максимално въздействие на пазара инвестициите на европейско ниво няма да бъдат достатъчни, дали ще бъдат от седмата рамкова програма или плана за опозозоряване и възстановяване. Както знаете, за демонстриране, улавяне и складиране на въглерода също са заделени средства, те са 4 милиарда. Следователно се изискват големи усилия и от публичния и от частния сектор – като публичния сектор включва и Европейския съюз, както и всяка една от държавите членки. Така че голямата част от средствата би трябвало да дойдат от там, където всъщност има повече пари. Попитахте дали комисията възнамерява да финансира други дейности и допълнителни промишлени инициативи. Други технологии, които имат нужда от наше финансиране на европейско ниво, разбира се, че ще се появят. Затова нашият план за нисковъглеродни технологии трябва да бъде гъвкав. Вече показахме с новата инициатива за енергийните технологии, за интелигентните градове и мрежи, които ще започнат 2011 година. Ние ще наблюдаваме посредством информационната система на плана СЕТ за нисковъглеродни технологии, какво е необходимо и какви нови инициативи се появяват. Например, използването на силата на океана и на приливите и отливите, за да може да се намеси Европейския съюз с финансиране. Освен това, разработваме нова платформа, свързана с възобновимите енергийни източници, охлаждането и затоплянето, за да може и самия сектор да определи своите цели. Много се радвам, че получавам вашата подкрепа в тази сфера. За нас това е, е висока цел, защото това е и важна цел за бъдещето и на Европа, и на света. Саша ευχαριστώ πολύ, κύριε Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на оратори от името на политическите групи. Господин Оди има думата от името на Европейската народна партия. Благодаря, госпожо председател господин министър, господин комисар. Много се радвам, че сте тук. Много се радвам, че сте тук в качеството ви на комисар по въпроса на околната среда. Искам да поздравя моя колега Ройл за неговия въпрос. С пълно основание пита как гледа комисията на нисковъглеродните технологии. Световното население знае, на, нараства. Ние ще имаме нарастваща нужда от а, енергия и за увеличеното потребление ще бъде в по-голямата си част в страните извън ОИСР. Мисля, че не бива да се подаваме нито на идеологически пристрастия, нито на носталгия към миналото. Европейския съюз би трябвало да се намеси по един въпрос, който ни разделя в политическите групи, а именно ядрената енергетика. Ми, в Европейския съюз ядрената енергетика е развита, но това не означава, че имаме привилегии в тази област означава, че ние имаме отговорност. Необходимо е да се финансират научните изследвания в тази област. Предлагам изменения, за да се усъвършенства предложната резолюция. Искам да кажа няколко думи за ядрените отпадъци, които ни тревожат и има две възможности. Или дългосрочното складиране, както е в САЩ. Европейския съюз избира друг подход, а именно рециклиране и това е също избора направен от Русия, Япония и други. Ние, които държим на сигурността и безопасността, трябва да разчитаме на научните постижения в тази област. Благодаря, господин Уди. От името на групата на социалистите, госпожа Риера Мадурел, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар Поточник, на всички ни е ясно, че ние постигнахме един консенсус и едно съгласие, че възможно най-бързо трябва да постигнем една зелена економика. Има изследвания, които показват, че тази цел от 20% от възобновяеми източници ще доведе до заетостта на 8,2 милиона работни места до 2020. И разковничето лежи в развитието на тези технологии. В нашата а, политическа група си поставихме високи цели. Първо, да се предвидят нови допълнителни средства. Ние сме на мнение, че е необходимо, за да се изпълни нашата Цел е да се надградят тези средства, които да доведат за развитието на енергийно ефективни технологии. Това трябва да бъде предвидено в, при проектирането на бюджета. На второ място Искаме да бъдат създадени нови работни места, което е важно за нашата економика, особено по времето на криза, като това ще е един вид демонстрация на стимулирането, развитието на такива технологии можем да създадем зелени работни места, когато хората са, имат съответната квалификация. Трябва да се инвестира и в образованието и обучението им които са свързани с научно-изследователската и развойна дейност. На трето място трябва да поощрим иновациите. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на либералите госпожа Хол две минути. Госпожо председател, може да си залагаме каквито си искаме цели, по отношение на борбата с изменението на климата, но няма да ги постигнем, особено тези, които сме заложили до 2050 година, ако не работим систематично по разработването на нисковъглеродни технологии, които са устойчиви. САЩ, както знаете, не се подписа по целите, прияти в глобален план за намаляване на емисиите, но не смятам, че ние сме стигнали тяхното ниво. И без ние да завишим своите инвестиции в нисковъглеродните технологии, то тогава а, целият процес ще се стагнира. И в а, места, като моя регион в Англия, без инвестиции, работните места ще се изместят в САЩ и в Китай. Разочарована съм, че комисията а, се отказа от предишния план за ниско въглеродни технологии, където източниците за финансиране бяха ясно записани. Може ли комисията сега по-ясно да заяви, особено откъде ще дойдат тези средства, а, които не достигат, а те са 1 милиард годишно. Добре да има напредък и в ядрените технологии, особено що се отнася до безопасността и управлението на отпадъците. Според моята групата, устойчивите, устойчивия разпад, извинете, устойчивия ядрен разпад е един оксиморон. Благодаря. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία. Благодаря, госпожо Хол. От името на Зелените, господин Търмес има думата за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че планът СЕТ е кух, тъй като за него не са предвидени средства. Така че ние трябва да се замислим откъде ще дойдат парите. По-лошото е, че е, финансовите инструменти, с които Европейския съюз разполагаше плана за оползотворяване, също така и някои други е, фондове в Европейската инвестиционна банка, се използват е, приоритетно за онези нисковъглеродни технологии, които са най-малко ефективни и най-рискови. Така че днес на пазара в Европа през 2008 и 2009 година повече от 70% от всички инвестиции бяха в възобновяеми енергийни източници. Енергия от вятъра, слънцето и биомасата. И как е възможно ние да разработваме план СЕТ и да предвиждаме средства на ниво Европейски съюз при който делът на възобновяемите енергийни източници е много малък. Отдаваме предимство на лавянето и съхранението на въглерода и ядрения синтез. Там отиват най-големия дял от средствата на Европейския съюз. Нашият проблем е, че поради действията на лобитата, нямаме кораж да си определим както трябва приоритетите. Дори МАЕ няма съмнение за приоритетите. 55% от намаляване на емисиите ще дойдат от енергийна ефективност – защо предвиждаме 0% в плана за оползотворяване на енергия? 35% от намалението ще дойде от възобновяемите източници и само 10% от улавяне и съхранение на въглерод и от ядрена енергетика. Това го казва МАЕ. Така че ние в Европа а, ние изоставаме от а, това, което, за, за което призовава МАЕ. И така, какви са приоритетите? Енергийна ефективност, второ, възобновяеми енергийни източници и след това всички останали технологии. Благодаря. Сега думата има господин Чичестър от името на Европейски консерватори и реформатори. Две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя известно съжаление за това, че в лявата част на този парламент, като че ли всички маниакално единствено и сам говорят за ядрена енергетика и затова всъщност имаме две предложения за резолюция днес. Те са доста общи, с изключение на въпроса ядрена енергетика. Това е единствената доказана технология, която предоставя ниско въглеродно производство на електричество. Ако ние използваме въглища и изобщо изкопаеми природни ресурси, то тогава няма как да имаме ниско въглеродни технологии. Освен това потенциала им е много нисък. Така че трябва реалистично да гледаме доколко успяхме да постигнем целите а, си заложени за енергия от възобновими енергийни източници. Ние от край време си слагаме много високи цели и мисля, че на 100% не успяваме да постигнем тези си цели. Трябва да се справяме по-добре. От друга страна, обаче не бива да губим време и все повече да се възползваме от ядрената енергетика, защото тя е тази, която дава наистина големия обем на електричеството. Но когато преминаваме към нисковъглеродните технологии, трябва да имаме предвид, че ще се използва все повече е, електрическа енергия, като например за съответните е, автомобили. Знаем, че искаме да използваме вятърни паркове, да използваме слънцето в Сахара, е, улавянето и складирането на въглерод и по последния въпрос съм съгласна с колегата от Зелената партия. Всичко това обаче изисква огромни инвестиции и това е всъщност основата на днешния ни разговор. Благодаря господин Чичестър, казва председателката. Сега от името на Обединената зелена львица, госпожа Матия с две минути. Е, господин е, министър, господин господин министър, господин комисар. Много е важен този въпрос, който обсъждаме. Изправени сме пред предизвикателство, на което всички ние трябва да отговорим, само че не се уточняват някои важни въпроси. Не е достатъчно да се уточни финансирането, а също така и политическата насока по отношение на енергийната ефективност, улавянето и съхранението на въглерода. Мисля, че енергийната ефективност е най-ефтиният начин за намаляване на емисиите. Има и други начини, обаче може да се намали потреблението на енергия, микропроизводството, и производство на различни видове енергия. Мисля, че не е необходимо да се преминава през големите структури. Смятам, че за да дадем своя принос, трябва да бъдем по-точни. В този контекст трябва задължително да повдигнем и един друг много важен въпрос – трябва ни партньорство. Говорени се за обществено-частно партньорство, сякаш това е универсалното решение. Аз лично не съм запозната с това как стоят нещата. Всеки път говорим за обществено-частно партньорство, когато говорим за енергийна ефективност. Ние не знаем откъде идват парите и а трябва да знаем кой плаща. В крайна сметка, данакоплаците и а, потребителите са онези, които са най-засегнати. Частните предприятия са онези, които правят инвестициите и а, в крайна сметка печелят от своите инвестиции. Благодаря, госпожо Матиас. Давам думата на господин Еклер от името на Европейската народна партия. Господ... Госпожо председател, дами и господа, всички сме на едно мнение, и всички приветстваме плана за развитие на нисковъглеродни технологии, но имаме различия по отношение на съдържанието. Има няколко проблема. От една страна, не можем да упражняваме натиск върху държавите членки, ако продължаваме да водим така разнопосочна дискусия. И ако повдигаме темата за ядрената енергетика. Ние постигнахме един компромис по този план и компромисът се изразява в това, че трябва да се изискват едни и същи критерии, а именно сигурност, сигурност на доставките и ефективност. Водим една идеологична дискусия, свързана с ядрената енергетика, но това не дава никакъв смисъл на плана за разработване на нисковъглеродни технологии. Въпросът е какво може да постигне този план. Дали въпросът е изяснен до каква степен държавите членки са готови да намерят един последователен подход? Както съвета каза, има редица общи позиции. Проблемите се не в това какво сме включили в този план, а проблемът е в финансирането. Финансиране от областта на научно съвателската и на научна дейност и от други области. Как всичко това ще бъде обединено? В момента се намираме на такова ниво, че постоянно има нужда да приемаме един план след друг, и да се и спорим за подробностите. Вместо да правим това, нека да ам, упражним натиск върху държавите членки, за да се приложат тези неща на практика. Благодаря, господин Елер. Сега госпожа Ускок. <clears throat> Благодаря. Мисля, че само да си мечтаем няма да е достатъчно. Ако искаме да преминем към възобновими енергийни източници, към едно по-интелигентно общество, то тогава трябва да направим големи инвестиции в тази посока. За тази цел частният сектор трябва да понесе също своята отговорност. Тя не е малка, що се отнася и до научните изследвания. Държавите членки също са тези, които трябва да участват по-активно пари са необходими и на ниво Европейски съюз. Следователно бюджетът трябва да отговаря на политическите ни приоритети. Дали ще говорим за енергия, идваща от слънцето или от вятъра. Приоритетите ни трябва да бъдат направени така, че бюджетни средства да могат да покрият нашите искания. И така този план за развитие на нисковъглеродни технологии наистина ще звучи сериозно. Благодаря, господин Дейвис, минута и половина. Микрофонът не е включен. Благодаря. Преди три години съветът си постави задачата за 12 проекта за улавяне и съхранение на въглерод. Не сме постигнали кой знае какво. Едва в края на следващата година ще можем да представим проект, който да отговаря на изискванията за финансиране. Графикът е натоварен и а, спазва, от, изпълнението на целите става все по-несигурно можем ли да преразгледаме графика и възможно ли е да окажем натиск върху Европейската инвестиционна банка, за да спази своите ангажименти? Второ, след като приключи процедурата по комитологията, комисията трябва да публикува графикът за да могат всички да работят дисциплинирано за изпълнение на целта. Най-сериозният фактор за забавянето е разрешението от властите за изграждане и полагане на тръби и така нататък. Това може да съсипе всичко. И така, мога ли да ви помоля да направите така, че онези предприемачи, които искат да изградят такива съоръжения, да получат съответните разрешителни от сега? Благодаря, господин Шивански. Има думата за една минута. Госпожо председател, дами и господа, резолюцията показва значимостта на зелените проекти, които са по-важни дори от сигурността в Европейския съюз. Част от нас са против ядрената енергетика, но от търговска гледна точка това е наистина една нисковъглеродна технология, която е, е предпочитана, но пък тя получава и своите критики. Ограничените финансови ресурси на Европейския съюз трябва да бъдат разпределени за едни сигурни енергийни източници, които са възобновими, но това ще окаже своето въздействие на пазара. Ами, оставяме ли на заден план други неща, като например взаимосвързаността на мрежите? И мисля, че няма да ни стигнат парите за сигурност и безопасност и затова казвам не на тази резолюция. Благодаря, господин Карин, две минути. Госпожо председател, Уважаеми господин министр, уважаеми господин комисар, ние всички знаем, че човек, който е зависим от наркотици, може да е опасен. Той ще направи всичко, за да се добере отново до наркотиците. Ние знаем, че всяка зависимост не е желана. И трябва да се борим срещу това явление. Европейския съюз и неговата економика са зависими. Тази зависимост ще стане още по-голяма, тъй като ще трябва да бъдат а, необходими още повече суровини. Това трябва да го променим, а, като използваме слънчевата енергия, вятърната енергия, биомасата. Има и много аргументи, които посочват защо тези технологии са важни. Ако не инвестираме в такива технологии, ще се засили нашата зависимост. Тъй като, от друга страна, ам, твърдите горива се изчерпват и тяхната цена се увеличава. Трябва да стимулираме малките и средни предприятия. Те да се възползват от определени предимства при получаването на финансови средства. Ако инвестираме в такива нисковъглеродни технологии, ще можем да се справим с този проблем. Можем да използваме и а, смесени видове енергия, например вятърна и слънчева енергия. Време е да действаме. Трябва да намалим нашата зависимост, нашата зависимост от изкопаемите горива. Трябва да стимулираме инвестициите в разработването на ниско въглеродни технологии и да използваме повече слънчева, вятърна енергия и биомаса. Благодаря. Госпожа Томсън има думата за една минута. Госпожа Томсън. Уважаема госпожо председател, много се радвам по отношение на планът, който е представен. 9 милиарда евро трябва да бъдат инвестирани в такива проекти и то до 2020 година. Две трети от средствата трябва да бъдат инвестирани в устойчиви нови видове енергия, като слънчева вятърна енергия и биомаса. Това е много правилно и много важно. Трябва да се инвестира в чисти видове енергии. И това може да помогне и за, за продоляването на социалната и економическа криза. Стотици хиляди работни места могат да бъдат м, разкрити посредством разработването на нисковъглеродни технологии. Но ние трябва винаги да имаме предвид, че тези инвестиции носят със себе си определени отговорности а именно, че хората, които работят днес в енергийния сектор, да имат възможност да се преквалифицират. Инвестициите в енергетиката трябва да вървят ръка за ръка с инвестициите в човешкия капитал. Благодаря, господин Елвард, за една минута. Госпожо председател, първото, което искам да кажа, е свързано с значението на инвестирането в нисковъглеродни технологии. Второто е свързано с улавянето и съхранение на въглерод. Мисля, че ние трябва да положим всички усилия за изпълнение на плана СЕТ, т.е. за нисковъглеродни технологии. Необходимо е да се засилят научно-развойните дейности в областта на лавянето и съхранението на въглерода. По този начин можем да спазим целите за намаляване на въглеродните емисии. По-нататъчни научни изследвания са необходими в областта на използването на сълскостопанската земя за съхранение на въглерода. За да се постигнат измерими резултати, трябва да се осигури подкрепа на изследванията за, на, върху лавянето и съхранението на въглерода. Госпожа Форд, аз приветствам тази инициатива да обсъждаме нисковъглеродните технологии и най-вече енергийната ефективност и различен енергиен микс. По-специално, обаче искам да говоря за това как ползваме нашите европейски фондове. При нас на 250 милиона бяха вложени за нисковъглеродни технологии. Амбициите са високи, но този фонд наистина прави смислени инвестиции, но те са много малки. Източна Англия, включая университета Кеймбридж, постоянно се занимава с научни изследвания и са подписани на 250 проекта по седма рамкова програма. Имаше отлични научни изследвания, но има големи проблеми, свързани с сложността, най-вече по отношение на малките и средни предприятия, бюрокрацията, която не може да догони напредъка на науката. Имаше и ужасяващи случаи на закъснели плащания от страна на Европейския съюз. Когато говорим за парите на данокоплаците, е хубаво да извлечем полки от миналото, за да разходваме тези пари по-разумно. Благодаря, госпожо Форд, казва председателката, господин Маринеско, две минути. Благодаря, госпожо председател. Изпълнението на целите, свързани с борбата срещу промените в климата, ще зависи от това дали прилагаме нови стратегии, нови технологии. Те могат да намалят с до 70% емисиите. Това означава глобално намаляване на потребление на енергия с 10%. Трябва ни ясна, съгласувана политика за намаляване на потреблението на енергия. Трябват ни интелигентни мрежи на европейско ниво. Европейската комисия трябва да финансира колкото може повече европейски проекти, за да се хармонизира изпълнението на проектите в страни, които не разполагат с тези технологии. Искам да попитам дали Европейската комисия възнамерява да отпусне допълнителни средства, за да подкрепи новите технологии. Благодаря, госпожа Тикал. Една минута. Господин комисар, Необходима ни е интелигентна индустриална политика, която да даде възможност на Европейски съюз да бъде конкурентно способен, да запази работните места и високата си производителност вътре в Европейския съюз. Инвестициите в нисковъглеродните технологии ще подпомогнат Европейския съюз в излизането му от економическата криза. Те могат да създадат 2,7 милиона работни места до 2020 година. Европейският съюз трябва да инвестира в инвестиции в инициативи за възобновими енергийни източници тези проекти би трябвало да включват и зеления транспорт, биоенергетиката. Трябва да се инвестира в интелигентни градове и енергийна ефективност на сгради, особено нашите жилища. Искам и се комисията да завиши бюджета за енергийната ефективност на сградите и по време на средносрочния преглед на структурните фондове призвавам комисията да предприеме мерки, за да има по добре освояване на 4 квота от фонда за регионално развитие. За да може сградите да станат по-енергийно ефективни. Тези 4% между 2014 и 2020 трябва да се повишат. Господин Тиопра, една минута. Благодаря. Дискусиите за инвестиции в нисковъглеродни технологии са свързани с адаптирането на европейската економика към изискванията за намаляване на емисии. Климатичните явления, на които сме свидетели в Европа през последните месеци, потвърждават заключенията на онези учени, които е, говорят за промени в климата. Когато говорим за нисковъглеродни а, е, економики, би трябвало да, е, да се запитаме как да направим така, че да постигне максимални резултати с минимум средства. Въпросът е как ще разработи механизми за подкрепа на изследванията в нисковъглеродните технологии. По-нататък има няколко довода в полза на инвестирането в нисковъглеродните технологии, но това не трябва да става за сметка на кохезионната политика. Благодаря. Господин Марчикевич за минута и половина. Госпожо председател, дами и господа, съобщението на Европейската комисия от 2008 година се казва предприемане на действия достатъчно рано за производство на устойчива енергия посредством изкопаеми източници. Там е записано, че на базата на нашите системи може да имаме проблеми в бъдеще. Европейския парламент също е обсъждал тази тема и ние установихме, че мерките на Европейската комисия не са достатъчни, за да може да се предприемат всички действия. В случая говоря за демонстрационните проекти, които трябва да се разработват до 2015 година. В това съобщение също така се казва, че поне 12 от тези демонстрационни проекти изискват и финансиране и съчетаване на три различни технологии. Но, за да стане всичко това, ще трябва да подаде, продадем поне 300 а, милиона а, въглеродни кредити. Средствата за тези демонстрационни проекти всъщност ще зависят от цената, на която ще продадем тези кредити. Сега това биха означавали от 7 до 12 милиарда евро. Та, на базата на всичко това може би само 6 демонстрационни проекта ще бъдат разработени в енергийния сектор. Комисията заедно с съвета смятат ли да подкрепят разработването и изпълнението на тези проекти? Благодаря, казва председателката госпожа Херцог. Тя не е в залата, или поне аз не я виждам, и затова господин Хелмер. Госпожо председател, днес чухме много глупости за зелени работни места. Факт е, че нашата мания за възобновяемите енергийни източници повишава цената на енергията. Високите цени на енергията означава, че енергоемките производства в Европа просто ще се откажат и ще отидат в по-благоприятни места. По-високите цени на енергията означават повече безработица и по-малко работни места. Виждал съм само едно проучване за зелените работни места в Испания и там се казва, че, всяко работ, че за всяко работно място в зеления сектор е, има две половина работни места, които се съкръщават. Ако искаме да намалим емисиите, има едно решение и това е ядрената енергетика. Навсякъде в Европа се говори за нови за, нов, за нови ядрени капацитети. Ако искаме да имаме електричество, ни трябва ядрен ренесанс и то бързо. Благодаря господин Карвалю, една минута и половина. Извинявайте, госпожа Ниско Нисковъглеродните технологии играят много важна роля. Много, много е важно да осигурим устойчивост на енергетиката и конкурентоспособност на економиката. Необходи... Това е необходимо, за да осигурим сигурност на доставките и водеща роля в областта на възобновяемите енергийни източници. Необходими, необходимо е да се изработят основните насоки. Една от тези насоки обществено-частното партньорство. Трябва да се подобрят обществените инвестиции в чистите технологии. Европа трябва да създаде повече условия за частни инвестиции в тази област. Трябва спешно трябва да се премине от думите към действията. В рамките на научните програми, научно нискотехнологичните изследвания следва да имат приоритет. Само по този начин можем да осигурим конкурентоспособност на нашата економика. Благодаря, госпожа Тоя. Има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, трябва да поставим конкретни въпроси по време на тази дискусия а именно откъде идват средствата, например, трябва да се даде много ясен и точен отговор по време на следващото заседание на съвета в края на март. Европейския съюз световен мащаб развяваше принципа на това, че трябва да се намалят емисиите на въглероден двуокис. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да постигнем тази цел. Знаем, че когато се говори за економика, която е бедна на въглероден двуокис, става въпрос за една революция, но за това има нужда от съответните инструменти, съответната политика и съответните финансови средства. Европейската индустрия трябва да остане конкурентоспособна. Е, в много университети духът на тази промяна съществува. Ние трябва да направим всичко и комисията, и съвета, и държавите членки, предприемачите, да работят съвместно, за да могат да осъществят това комплексно партньорство в рамките на Европейския съюз. Госпожа Магинес. That... Благодаря. По-голямата енергийна ефективност наистина е първата стъпка от една верига стъпки, но аз лично бих искала да се фокусирам върху политическото объркване, а, свързано с биоенергиите. Европа като че ли започна да не говори е, по този въпрос, когато се дигнаха цените на храните 2007-2008, а по-настоящем фермерите не ни вярват, защото цените паднаха а няма ясно политическо послание към тях за ползването на земята, за земеползването, за отглеждането на енергийни култури. В Ирландия правителството не насърчава развитието на тази на тези култури. И хората нямат сигурност. Политиката не може да им даде сигурност. Ако говорим за инвестиции в науката, няма това как да стане, защото ние не взимаме политически решения, които да насочват хората към тази сфера. Благодаря, казва председателката госпожата Бойди. Госпожо председател, господин комисар, в новите държави членки ще бъде особено трудно да финансираме ниско въглеродни технологии. Един е възможен източник е системата, предвидена в протокола в Киото за търговия с емисии. Това би било добра възможност за страните от Централна Европа и Балтийските страни. Ще им позволи да използват максимално климатичните си дадености. Ето защо Еврокомисията и съвета трябва да подкрепят нашите усилия да използваме възможностите, които ни предоставя климатичните условия. Съгласен съм, че нови технологии струват скъпо. Ето защо е необходимо да се разработват е, технологиите. Що се отнася от обща сълскостопанска политика, би трябвало да обърнем внимание е, на позицията си върху земеделската практика, върху фуражите. Благодаря, господин Соник. Една минута. В дългосрочната стратегия на Европейския съюз един от приоритетите трябва да бъде иновативна економика посредством трансформиране на енергийната система на базата на нисковъглеродни технологии, особено чисти такива. 80% от доставките на енергия идват от изкопаеми енергоисточници. Подобрихме разпределителните си мрежи, по отношение на достъпа до енергия, но всичко това се основава, както казах, на изкопаеми източници и това трудно може да се промени. Европейския енергиен план, който е в основата на нашите стратегии, е една добра стъпка за преминаване към иновативни технологии, ако разбира се, финансираме добре чистите технологии. Ако искаме да постигнем високите си цели, трябва да разходваме повече средства за научни изследвания, развойна дейност на такива нисковъглеродни технологии. Трябва да обединим публичния и частния сектор, за да постигнем тази си цел. В миналото сме забелязали какво е въздействието на технологиите върху нашия живот и можем сега да направим пробив в производството на енергия, да насърчаваме чистите енергии, ако Европейския съюз обаче финансира добре тези приоритети и те станат приоритет. Благодаря, казва председателката. Госпожа Провера, 3 минути. Благодаря. В дебата за енергийните решения в Европейския съюз има няколко важни неща. Най-ефтината енергия е енергията, която спестяваме. По природни, економически и културни причини планинските райони са пример за всички, за всички нас, за това как се, да се използва енергия как се използват възобновяеми енергийни източници. Планинските райони произвеждат най-голямото количество от водни централи. Ние имаме в моята страна исторически опит в изграждането на водноелектрически централи. По този начин може да се осигури необходимата енергия за отопление. Нашите планински райони са пилотни райони и те ни дават възможност да, да експериментираме с биомаса, с геотермални източници. Планините са пълни с чиста енергия. Трябва просто да се пресегнем и да я вземем. За това ние призоваваме комисията да обърне внимание на планините. Планинските райони имат опит и трябва да получат компенсация за възобновяемите е, енергийни източници, които са предоставили на Европа член 161 от договора признава планинските райони за приоритетни. Ето защо трябва да се обърне внимание на тези райони. Докладът Ринвалдер призовава енергийните проблеми да бъдат включени в оценката на европейските региони. Нашите, на нашите планини се падат 40% от общата територия. До сега на тях се е гледало като на необлагодетелствени региони. Ако ние водим новаторска и творческа политика, тези райони ще ни помогнат да постигнем целите си, заложени в стратегията Европейски съюз 2020 година. А, ако имаме политическо решение, можем да постигнем и най-трудните цели. Сега преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Осем души са записали. Много ви моля само по една минута. Господин Николеско. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Европейското земеделие бива обвинявано за глобалното затопляне. Нещата не стоят така. Обаче, не бива да забравяме, че земеделието все пак има някакъв дял от замърсяването. Биомасата улавянето и складирането на въглерод, използването на изкуствени торове са само някои от сферите, в които а, можем да искаме напредък. Аз обаче мисля, говорейки за тези нисковъглеродни технологии, че не бива да забравяме земеделието, защото то бе забравено в предишната стратегия Европа до 2020. Благодаря, казва председателката господин Каленбах. Благодаря, госпожо председател, господин комисарю. Говоря от мое име и искам да кажа, за мен ядрената енергетика не е изход. Трябва да заложим тук цели, които да са дългосрочни, които да са в полза на нашите деца. Много е важно да се намалят емисии на въглероден двуокис, но от друга страна това намаление не трябва да е за сметка на околната среда. Трябва много внимателно да наблюдаваме кои мерки трябва да бъдат поощрявани, кои мерки трябва да бъде инвестирано. Не трябва от една страна да редуцираме въглеродния двуокис, от друга страна да разрушаваме околната среда. Важно е в тези документи да бъде посочени, че всички инвестици... инвестиции, всички мерки трябва е, да бъдат предвидени в дългосрочен мащаб, така че да са ползвани на нашите деца. Благодаря, господин Ферейра има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Дискусията за прехода към нисковъглеродната економика не бива да пренебрегва следния въпрос. Не можем да постигнем целите си без да отчитаме недостига на първичните енергийни източници, т.е. изкопаемите горива вископа... индустрията зависи от тези енергийни източници, химическата промишленост, например. А, човечеството задължително трябва да използва тези ограничени източници по най-разумния економичен начин. Ето защо протоколът в Упсала през 2005 година, прият от, от учени от различни страни, е изключително важно. Трябва да се приеме план, който да предвижда добро управление на тези източници и предвижда ориентация към а, други източници. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. В този доклад ядрената енергетика трябваше да получи по-голям приоритет. Говорим за различни видове възобновими енергийни източници, за едни много дълги процеси и не знам дали наистина те ще доведат до резултатите, които искаме. А от друга страна трябва да предприемем бързи действия, да не забравяме какво се случи миналата година, кризата с природния газ, и така нататък. За нас, според мен, ядрената енергетика трябва да продължи да се развива по един безопасен начин. Това е едно задължително условие, то трябва да остане в нашия доклад. Благодаря, казва председателката господин Кели. Дебатът, който проведахме, беше много интересен. Беше зададен въпрос откъде ще дойде финансирането и вторият въпрос е как ще се координират научните изследвания. Мисля, че има възможност трите институции на Европейския съюз да обединят усилията си. Експерти от парламента, съвета и комисията могат да създадат нещо като управител, някаква работна група. Научните изследвания трябва да обхващат и демонстрационни проекти. Финансирането определено трябва да зависи от резултатите. В противен случай всеки професор в Европа ще се опитва да върши научни изследвания, които не са координирани с другите научни изследвания по света. Благодаря. Всичко наред ли е с превода? Пита председателката. Господин Балцко има думата. Госпожо председател, представителите на съвета и на комисията се слушаха много внимателно и също изказаха и своето мнение по отношение на разработването на нисковъглеродни технологии, но как трябва да бъдат финансирани тези проекти. От страна на държавите членки има ресурси, и а, бившите комунистически а, държави постигнаха целите заложени в протокола от Киото. И дори ам, квотите, които са им останали, могат да ги продадат. Това обаче трябва да се забрани. В Унгария а, става въпрос за няколко милиона форенти трябва да се определят средства, определени суми за инвестиране на тези планове. Благодаря, госпожа Пасеско. Unul dintre principalele obiective ale Uniunii благодаря. Една от основните цели на Европейския съюз е нисковъглеродната економика. Целта за 2020 година е 20% възобновяеми енергийни източници. За Румъния обаче тази цел е още по-амбициозна 24%. В Румъния ние имаме много силен потенциал за използване на вятърни генератори. Ще се изгради комплекс, който ще произвежда 150 мегавата енергия. Първият етап на проекта ще приключи тази година, когато първите 139 турбини ще влязат в действие. Целият проект ще приключи през 2011 година в района на Констанца. Проектът е изключително важен за енергийната сигурност на Румъни, защото ще ни даде възможност да намалим вноса. Господин Кантън има думата. Благодаря, госпожо председател. По две точки всички сме на едно мнение ефективност при пестенето на енергия и възобновяеми източници на енергия. Но това не е достатъчно. Имаме нужда по думите на две от изказванията и от ядрена енергетика. Трябва да проведем изследвания, трябва да подходим внимателно. Относно финансирането, публично-частните партньорства бяха подчертани като един вариант, но не трябва да бъдат корумпирани, разбира се, за да не съществуват страхове. Но, уважаеми колеги, това не може да се предотврати като си има предвид финансовите средства, с които разполагаме. Това е нещо сериозно. Разбира се, публични и частния сектор трябва да работят съвместно, но трябва да се помисли как да се действа устойчиво. Благодаря, господин Църква вечер говори, но той би искал още няколко коментара да направи. Моля ви, бъдете кратък. Yes, please. Съвсем накратко. Проведохме една дискусия, която включи и технологиите и идеологически въпроси също. Искам комисията и съвета да ми отговорят на този въпрос. Дълго обсъждахме този план за инвестиране в разработването на флуорирани технологии, какви са ангажименти на държавите членки, какви са сроковете. Благодаря ви. Благодаря, господин Търмас. Моля ви съвсем наградичко. Е, Сега няма да засегна въпроса с идеологията. Много дълго можем да говорим по този въпрос. Смятам, че идеолозите са точно от онази страна. От една страна има пари, които а, са предвидени за предотвратяване на рисковете при поделянето на отговорността. Тези пари могат да се използват, но комисията ги блокира. Тези средства не, не искат да бъдат. Ам, няма да бъдат освободени, а ще се използват а, за осъществяването на други проекти. Решаващо е, а именно 15% от пакета за възстановяване да бъдат използвани. Тези средства трябва да се използват за енергийна ефективност и най-вече в инвестирането в интелигентни градове. Може ли ми говорите на този въпрос? Благодаря, казва председателката. Господин Матула е последния оратор, след което давам думата на съвета и на комисията. Благодаря, господин председателю. Днес в Европейския парламент тече дебат за инвестициите в нисковъглеродните технологии. Това показва, че Европейския съюз иска да бъде лидер в тази сфера. Имам предвид сферата на намаляване на въглеродните емисии. Искаме по-зелена околна среда, но трябва да насърчаваме научните изследвания, както и решения за една устойчива енергийна система в Европа. Считам, че първо трябва да видим каква е потребността от инвестиции, за да засилим своята конкурентно способност. Важно е да подчертаем капацитета за зелена енергия в тази сфера. При нас в Румъния има геотермални извинете, геотермален потенциал, който би трябвало да бъде използван по-добре. Трябва да дадем по-голяма възможност на местните органи на властта, за да може те да създават публично-частни партньорства. Благодаря, свен Матула, казва председателката. Сега давам думата на министъра от страна съвет. Благодаря, госпожо председател. Отбелязахме коментарите, направени тази сутрин. Много от въпросите, повдигнати от парламента, срещат разбиране в съвета. Надявам се, че в заключенията, които ще приемем от съвета, ще отразим онова, което, на което вие държите. Инициативите, с които ще бъдат осъществени, са задължителни, ако искаме да намалим своята енергийна зависимост, ако е, искаме да повишим своята конкурентоспособност. Някои от инициативите са необходими, за да останем конкурентоспособни като континент и трябва да създадем работни места. Искам да ви уверя, че има различни проучвания, в това число и на Европейската комисия, които говорят за благотворното влияние върху заетостта. Говорим за принципи и общи практики. Мисля, че те ще бъдат в основата на нашите инициативи. Ние трябва обаче да видим кои, какви финансови инструменти ще се използват, за да могат да се инвестират и обществени средства. Силен акцент беше поставен върху финансирането. Това е въпрос, който вълнува и съветът, но боя се, че тук не можем да се месим. Всъщност тук комисията има право на инициатива, как, инициатива, която се сподели от парламента заедно с това обаче смятам, че трябва да се повиши бюджета за тези технологии и трябва да определим приоритетите си. Ние ще водим дискусии в бъдеще, в това число и тук в Европейския парламент. Мога да ви уверя, че съветът ще направи всичко възможно, за да гарантира инициативите на плана СЕД, да сме сигурни, че те разполагат с достатъчно средства, както в сегашната, така и в бъдещата финансова рамка. Мисля, че трябва да обърнем внимание и на частните източници на финансиране. Това е област, в която трябва да работим заедно, за да може да се оползотвори ефекта от обществените инвестиции. Инвестициите трябва да бъдат реализирани добре, за да се постигне успех. Сега ще дам думата на Европейската комисия. На първо място искам да ви благодаря за дискусията. Слушах ви внимателно. Имаше много елементи, които ще вземем предвид, когато продължим работата си в бъдеще. Ще започна с едно изследване. След нефтената криза от 70-те имаше ентусиазъм за нововведение, което доведе и до зачитане на околната среда и по-голяма способност, но това не продължи дълго. Инвестициите, свързани с нови технологии след края на нефтената криза, почти бяха прекратени и сега все повече разчитаме на ефтина чуждестранна енергия. Имаше един период на иллюзия за създадена устойчивост. Веднага след нефтената криза, около 4 пъти по-високи бяха инвестициите в научни изследвания, отколкото тези преди няколко години. А къде се намираме днес? След този период, в който нямаше никаква инициативност, реагираме на климатичните изменения. Имаме високо ниво на зависимост. Аз лично считам, че трябва да предприемаме превентивни мерки и всичко, което е подчертано в съобщението, което прияхме преди няколко дни за стратегията Европа 2020, ясно показва, че няма альтернатива на зелената енергетика. Имаме нужда от индустрии, които не замърсяват, а не индустрии, зад които трябва да замитаме замърсеното би трябвало да се фокусираме върху енергийната ефективност и ресурсната ефективност, ако щете, защото това е записано и в стратегията ни до 2020 година. Сега по отношение на планът за инвестиране в нисковъглеродни технологии или планът СЕТ. Всички елементи, записани в него, са свързани с технологични пътни карти. По тях се работи много сериозно. Ако погледнете отделните предложения, и видите как сме направили преценка за необходимото инвестиране в бъдеще, ще видите различни цифри от реди, от които са доста високи, свързани са и с вятърните паркове, свързани са и с слънчевата енергия, с научните изследвания, ако резюмираме всичко казано, стигаме до цифрата 75 а, инициативи. Седем от тях са ядрени. Не е включен ядрения синтез, а там също цифрата е доста висока. Ако погледнем тази картина, ще видим, че посланието на комисията е съвсем ясно по отношение на фокуса на тези инвестиции – Следващият въпрос е свързан с източниците на финансиране и пътните карти. Основните източници, както заявих в самото начало, ще бъдат там, където те се намират, т.е. промишлеността и държавите членки. Това е бюджет на Европейския съюз, разбира се, настоящата и бъдещата перспектива, плана за възстановяване – схемата за търговия с емисии на Европейски съюз и използването на съществуващи инструменти, като например Европейската инвестиционна банка. Има един сериозен въпрос, свързан с структурирането на инвестициите в отделните инициативи, предложени тук. Структурата, т.е. частта на публично и частно финансиране ще бъде различна – поради неуспеха на пазара в различни технологии, но това, което е пред вас, е едно сериозно предложение, особено когато говорим за следващата финансова перспектива. Трябва да видим отново какви са нашите приоритети и как бихме могли да инвестираме по-добре в бъдеще. Още нещо. Започваме с всички инициативи, с изключение на една, интелигентните градове, през 2010 година. Не си мислете, че това, за което говорим, е нещо в бъдеще. Не, напротив, то се случва в момента. Особено, що се отнася, например, до Европейския алианс. Той вече работи няколко години. Още нещо. С плана СЕТ стигаме до нещо конкретно в Европейския съюз. Знаете, че при миналия мандат говорех за една общоевропейска зона на научните изследвания. В случая говорим за 5% от парите за изследвания. И ако не съберем своите сили на ниво Европа и не дублираме усилията си, то тогава няма да постигнем успех. Не дейте обаче да търсите пари само от портмолето на Европейския съюз. Трябва да се влагат пари за повече научни изследвания на всяко едно ниво. Изчитам, че на ниво съвместно програмиране плана СЕД е нещо отлично. Ще има и други такива. Но не бива да подценяваме това, което се случва тук. В случая говорим за публично-частни партньорства, които са необходими и финансовия регламент трябва да бъде споменат в тази сфера. Тук трябва да имаме предвид, че трябва да се поемат рискове и от двете страни, ако искаме да постигнем нещо. Когато говорим за този план, трябва да кажа, че това е едно въведение. Говорим за Европейския алианс за енергийни научни изследвания. Най-добрите научни следователски центрове ще работят заедно и те работят и днес по тези важни въпроси. Основното, което искам да кажа е, че ние сме длъжни да